комисар. С това закривам разискванията по тази точка от дневния ред. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Въпрос питане към комисията относно европейския стоманодобив. Давам думата на госпожа Сартори, вносител на въпроса. Grazie Presidente, io credo che oggi in questo Parlamento abbiamo avuto. Благодаря, господин председател. Днес след обед вече проведохме дебат относно заетостта и промишлената политика, а и тази сутрин в разговор с комисар Таяни и комисар Андор говорихме разисквахме подробно въпросите за енергетиката, сега току-що за автомобилостроенето. И ето нас стигаме до въпроса, зададен от мен, от името на комисията ИТРЕ, промишленост, транспорт, е, енергетика. Имаме уверение, че през декември месец ще се гласува резолюция по тази тема и аз съм сигурна, че всичките ни разисквания тези дни заострят вниманието в Европа към тази проблематика. Много промишлени отрасли са свързани с черната металургия в Европа, в това число рододобивната промишленост нагоре по веригата, а надолу по веригата, разбира се, машиностроенето, строителството, битовата електроника и, и така нататък. И а, черната металургия, стоманодобива е от жизнено важно значение за Европа и за бъдещето на нейните граждани. През 2000 година Европа отстъпи първото си място е, по стоманодобив на Китай. Сега в Европа се пръща голямо внимание на опазването на околната среда, нещо, което аз не мога да не подкрепя, но в резултат от е, подобни мерки и изисквания се повишава себестойността в европейския стоманодобив, е, като се добави към това енергетиката, цената на, на електроенергията, Undici abbiamo avuto un calo del dieci e sei dell'occupazione. И европейският стоманодобив бележи спад по заетост по настоящем около 360 хиляди са заетите, е, тенденциите не са обнадеждаващи. Очертава се сериозен спад на производството в потребителите, отраслите потребители на стомана, в това число автомобилостроенето. Извън Европа конкуренцията непрекъснато расте и административното бреме, с което са натоварени европейските е, металурзи, е, е високо, свързано с сериозни разходи и понякога насърчава износ на промишлен капацитет. И трябва да се запитаме дали наскоро приятата от комисията нова промишлена политика не би следвало да бъде прецизирана по сектори и отрасли за преодоляването на някои опасни тенденции е, в тези сектори и отрасли. След е, добрия отзив, с който се ползва плана на комисията Автомобилостроене 2020, не следва ли тя да приеме подобен план и за стоманодобива. Така че стратегическите отрасли да бъдат облегчени в Европа, за да се конкурират по-успешно в световен мащаб. Но трябва да проявим и творчество и въображение. Реиндустриализацията на Европа предполага редица политически решения, които, разбира се, да бъдат обезпечени научно. И а, е, вероятно отново трябва да се върнем на политиката на конкуренция, която още се намира някъде в 90-те години на миналия век. Вътрешният пазар на Европейския съюз е от съществено значение, особено в областта на енергетиката е, и за отношенията с трети страни би трябвало да помислим още веднъж за свикването на съвет за промишлеността. Последното такова заседание в такъв формат бе през 2002 година. Нека сега да чуем заместник председателя на комисията Таяни. Господин председател, госпожо председател на комисията и трестомодобивът е ключово важен отрасъл за цялата европейска промишленост. Наистина 360 хиляди работни места зависят от този отрасъл. Оборотът му възлиза на 170 милиарда евро. И разбира се, е, отрасълът има решаващо значение е, в цялата производствена верига. След редица реорганизации, сливания и вливания в миналото сега на европейската металургия е конкурентоспособна на световно равнище. И все пак тя още страда от редица проблеми. Макар и днес 12% от пласираната в световен мащаб стомана да е с происход от Европа, нашите производители да задоволяват на 80% нашия пазар. Не бива да забравяме обаче, че економическата криза и стагнацията в еврозоната имат своето отрицателно въздействие наред с ценовите равнища, които са все по-високи и по-високи. Ресурсните ценови равнища става въпрос. това число е електроенергията. И това поставя е, пред тежки изпитания е, целият стоманодобив на Европа, е, към които се добавя и силната конкуренция, особено от азиатските производители. Себестойността на, на производството в азиатската черна металургия е значително по-ниска. И ако погледнем търсенето на стоманени изделия извън Европейския съюз, то своя страна пък спада. Цената на електроенергията в Европа е сред най-високите в света. И за съжаление ни се налага да, да се съпоставяме с Съединените щати. Наистина, в Съединените щати електроенергията е два пъти по-ефтина, отколкото в Европа редица са, значи, трудностите, с които трябва да се справим, поради което аз предприех действия и с определен резултат. Преди това лято, след консултации с синдикатите и с Комисията за промишлеността на Европейския парламент, една високопоставена работна група изработи план за действие, т.е. работи по план за действие. На 19 септември е, тази група заседава за пръв път. Е, до идното лято нейния план ще бъде готов. И към края на това встъпително съвещание е, представителите на, на самия отрасъл посочиха главните предизвикателства, с които ще трябва да се справи европейската черна металургия. Едно от главните послания тук е необходимостта от постигането на най-целесообразното съчетание на политическите мерки в различните области, за да осигурим конкурентоспособност и да спрем процеса на загуба на работни места. Следващото заседание на високопоставената работна група е насрочено за 6 декември и тогава вече ще задълбочим дискусията. И нека отново кажа, аз възнамерявам да представя, да внеса в колегиума на комисията план за действие до е, идното лято. Убеден съм, че стоманодобива може и трябва да бъде подкрепен, тъй като затрудненията, на които той се натъква по-настояще, не са структурни, а са непосредствено свързани е, с днешната економическа конюнктура. Та европейският стоманодобив може да се върне отново на арената, и да допринесе за общата конкурентоспособност на европейската промишленост. В доклада за реиндустриализацията на Европа ние сме посочили сектори, които особено се нуждаят от подкрепа, особено е, за въвеждането на иновации. Подкрепа както от държавата, така и от частния сектор – за постигане на екологосъобразност, както на суровинните сектори, така и на потребителите, в това число автомобилостроенето, строителството и прочие. И всичко това се вписва в общата стратегия на Европейската комисия, чиято цел, мисля, вече е добре известна, а именно до 2020 година 20% от БВП на ЕС да се падат на промишленото производство. Разбира се, ще трябва да, да удвоим усилията си така, да организираме нещата, че да насърчаваме внедряването на авангардни технологии в производството и, и в частност в черната металургия. Миста, nonostante le eh, difficoltà. La Commissione europea è assolutamente така че аз все пак съм оптимистично настроен, независимо от е, днешните затруднения. А комисията е решена да работи активно е, с този сектор е, и е, съвместно с комисаря Андор ще работя аз е, по всички инициативи, за постигането на посочените от мен цели. Още няколко думи, ако това е необходимо, за основанията. А тези думи трябва да бъдат в сърцевината на нашия размисъл. Трябва да изпреварваме събитията, да, да, да предогаждаме кризите и вероятно тяхното влушаване да направим така, защото с представителите на работодателите и на синдикатите и разбира се с Европейския парламент да, да обединим усилия. А е, вие, е, госпожа Сартори, госпожа Перес, е, представителки на двете парламентарни комисии, които проявяват най-голям интерес към европейския стоманодобив, аз отправям към вас поканата. По всяко време сте добре дошли на заседанията на високопоставената работна група ще се опитаме наистина да гарантираме бъдещето на европейската черна металургия. И за това, естествено, комисията ще се нуждае от подкрепата на парламента. Ако подходим разумно, умно към, към нещата, ще постигнем целите си. Аз съм убеден в това. И така да отговорим достойно на, на зададения от е, парламента е, въпрос. Благодаря, господин е, заместник-председател на комисията. А сега от името на политическите групи започваме с ЕНП, господин Франк Прост. Две минути. А, благодаря, господин председател. В някои области Европа вече не е конкурентоспособна. Това е факт, който трябва да признаем, но не и да търпим. Необходимо е драстично да намалим зависимостта си от внос в такива стратегически сектори, като стоманодобива. Не можем вече да бъдем изложени на простата пазарна конюнктура. Нуждаем се и то спешно от европейски инициативи. И аз най-сериозно ви питам. Какви инициативи ще предприемете, подобно на Франция, между другото, за е, избягване на, на неблагополучията, както по отношение на капиталовложенията, така и на заетостта. Благодаря. Господин Ланге, социалисти и демократи. Благодаря, господин председател, господин комисар. Да, ние ви подкрепяме във вашите усилия да е, укрепите стоманодаби в, в Европа. не бива в никакъв случай да се задоволяваме с тенденцията е, намаляване на е, мощностите в стоманодобива. От 400 хиляди работни места, около 100 хиляди места ще бъдат закрити, т.е. една четвърт от мощностите на практика ще спрат да работят. Това обаче не е достатъчно, естествено. Не, ние трябва да стабилизираме стоманодобива, да създадем перспектива за развитие има определени инициативи, които свързват е, структурната политика и е, развойната и изследователската политика по отношение на стоманодобива и които са успешни, да. Е, и отново ще поставя въпроса за по-активно участие на работещите в стоманодобивните предприятия в управлението, в процеса на взимане на решения. Естествено, нещата са свързани и с промените в енергетиката. Не бива в никакъв случай с реформата на енергийната политика да налагаме ново финансово бреме и нови такси и високи цени на стоманодобива. добива. Госпожа Дюран има думата за една минута. Благодаря, господин председател. Позволете ми първо да обърна мислите си към работниците от Лоранж и Лиеж, които е, са изправени пред е, тежките социални последици от състоянието на стоманодобива днес. А то е структуроопределящ отрасъл. Господин комисар, наистина Европа се нуждае от реиндустриализация. И а, защо на 6 декември във връзка с рамковата програма за научните изследвания и иновациите да не се лансира и програма за черната металургия? Така че да се опазят онези, които са направили необходимото за опазване на заедостта в стоманодобива. Да не говорим за онези, които се ползват от липсата на данъчна хармонизация. Нещо И le grand champion en toutes de cette mise en réserve c'est évidemment arcelormittal le même qui à serein Да не говорим за играта, която играят а, металогичните предприятия с емисионните а, квоти. Нека споменем Арселор Митал в това отношение. Сигурна е, сигурно е, че Европа не може да остане без стомана. Лично аз бих искала тази стомана да бъде европейска. Европа на свободата и демокрацията, господин Курски, една минута. Благодаря, господин председател. Стоманодобивът страда от нарастването на производствените разходи, които отчасти е, е, се дължат и на е, пакета за борба срещу измененията в климата. Само в Полша безработицата на практика се увеличи. Около 20 000 са закритите работни места. Само в заводите в Краков се е, предвижда около 600 работни места да бъдат закрити. И във Варшава има заводи, които ще пострадат по същия начин. Част от производството се измества към Украина, към Индия, където в никакъв случай не се спазват е, е, стандартите по отношение на е, вредните емисии и всичко това, което ние смятаме, че е необходимо да се направи за запазване на климата. 6,5% от стоманодобива на практика ще бъде ще отпадне по тези причини и в Китай, и в на бившите съветски републики се измества производство и това трябва да бъде блокирано. А сега давам думата на представителя на Обединената левица. С тези въпроси ние слагаме пръст в главната европейска рана. Да се грижим за гражданите, за тяхното оцеляване и бъдеще или за корпоративните интереси, е, стоманодобива, който е основа на Европа, сектор, който е в основата на развитието на много други отрасли и подотрасли, на научните е, изследвания и напредък, сектор, който пряко и косвено осигурява милиони работни места и богатство, от което не можем да се лишим. Сектор, който създаде величието на Европа и който сега е жертва на посегателствата на транснационалните финансови групировки. С заника на стоманодобива ще си отиде не само заетостта, а и интелектуалния потенциал на Европа. Лорселор Митал е характерен пример в това отношение. Е, бяха закрити мощности в Белгия, бяха разкрити мощности в е, е, Люксембург, а в Индия производствените мощности се финансират с едва ли не кръвта и пота на европейските работници. ще действа ли Комисията за Европа и най-сетне ще поеме ли отговорността си, е, като гарантира оцеляването на стоманодобива и черната металургия в Европа. Благодаря, господин председател. Господин Малцер, минута и половина. Благодаря, господин председател. Лошото развитие на стоманодобивът в момента е свързано и с високата задлъжнялост на някои от държавите в Южна Европа и на кризата в автомобилостроенето. И по този начин се осложнява и ситуацията в стоманодобивните заводи. Същевременно нарастването на производствените разходи пречат на стоманодобива е, да е, се съревновава подобаващо с е, останалите. Ние губим непрекъснато, ние не можем да сме конкурентноспособни в тази област и това се дължи отчасти на така наречените зелени сертификати комисията би трябвало да редуцира зелените сертификати и да има предвид, че тези увеличени разходи за стомолодобива на практика го унищожават. Трябва да се опитаме да приспособим една голяма част е, от е, мерките, така че да не се закриват работни места. Това са около 100 000 работни места, които в момента поради нашите екологични усилия, които може би са достойни, но не полезни за нас, нарушаваме равновесието в сектора. Давам думата сега на госпожа Роберта Анджелили. Благодаря, господин председател. Позволете най-напред да благодаря на председателя Чер... Чертоли за дебата. Действително, сериозен е проблема. Китай. Голям доставчик, макар и не единствен. Де... Производството се извършва при нелоялна а, конкуренцията. Не се спазват е, правата на работниците, нито пък се спазват изискванията по отношение на околната среда. Всички е, изисквания са много по-меки там. И вие, е, господин е, Таяни, наистина казахте чудесни думи за това, че трябва да се направи необходимото, за да се запази е, черната металургия в Европа. Но как може да се направи всичко това в условията на подобна конкуренция? Все още е, един от първите производители на стомана в е, Европа е и е, паметно предприятие, което е знаково за съществуването на Европа, но какво състояние изглежда то в момента сега? Предстои прехвърляне на част от капацитета в финландска компания. Дела от завода, който се занимава с производство на тръби, също се преструктурира но в крайна сметка ще се стигне до там, че никой няма да желае да купи продукцията. С други думи, как в крайна сметка можем да изграждаме конкурентно способна промишленост при тези условия? Как можем да намалим разхода на енергия? Как можем да запазим работниците? Как можем да поддържаме високото качество на стоманата? Благодаря. По-нататък и госпожа Родиция Иоя, Патриция Тоя, имате думата. Благодаря. Енергийната криза пожертва много работни места на пълен и непълен работен ден. Конкурираме се с американците и с далечния изток – какъв е нашия модел на развитие. Ако имаме производствена база, би трябвало да можем да задоволяваме вътрешния си пазар изцяло. Ако искаме да спрем процеса на спад е, в е, промишлеността, трябва да направим необходимото, за да спасим стомано-добивния отрасъл. Да, е, наистина необходимо е да се опазва околната среда, но в крайна сметка това е другата страна на един и същи въпрос – Необходимо е да се използват съвременните изисквания за производството, които са много по-усъвършенствени. Необходимо е да се инвестира и в самия дизайн. Така че не бива да гледаме просто към а, миналото. Нека да гледаме напред, нека да изградим конкурентно способна промишленост – Нека да инвестираме в качеството, нека ефективно разходваме суровините си, нека да намерим и нови материали. Благодаря. Госпожа Коларска-Бубинска. Благодаря. Европа и Польша и сил региони. Е, в Европа има региони, в които много работници загубиха работните места, тъй като се закриха цели части от заводите, цели производства. Внася се стомана от Индия. Ако продължим е, поради е, високите налози, свързани с емисиите на е, CO2, да пречим на развитието на стомонодобива, още повече хора ще загубят е, своята работа. Това решение не е в полза на работещите, това решение не е в полза и на стоманодобива в Европа. Би трябвало да помислим за държавни субсидии, за държавни помощи. Трябва да има система за възстановяване на някои от разходите, е, които е, неминуемо се налагат е, на предприятията във връзка с някои от нашите решения е, в екологичната сфера. Да, в е, редица документи ние сме подчертали тревогата ни от нарастването на вноса на стопана в Европейския съюз. И би трябвало да предприемем стъпки, така че нашите предприятия да продължат да произвеждат много повече и да можем да изнасяме, а не да внасяме. Господин Галтиери има думата сега. Моля да се говори в микрофона. Благодаря, господин председател. Трудностите, пред които е изправен стоманодобива в Европа, ни кара да помислим за бъдещето на този отрасъл. Не става дума само за отделни сектори на промишлеността, става дума най-вече за данъчни въпроси, за конкурентно способност. Економическата и финансовата криза показаха, че трябва да се предприемат е, ефективни действия е, и че трябва да помислим и за това какви са услугите и как точно е, се предоставят услуги на промишлените отрасли. А що се отнася до политиката на конкуренцията, би трябвало да се ръководим от глобалните принципи, от глобалното измерение, а не единствено от това как да запазим даден промишлен отрасъл. Така че в известен смисъл се налага, може би в някои случаи, да преосмислим нашата политика по отношение на намаляване на инвестициите, по отношение на намаляване на работните места, което е свързано с, да кажем, повече ефективност. Но ние се нуждаем не само от растеж, ние се нуждаем и от заетост, естествено, и по отношение на политиката на отделните държави членки. Все още много неща могат да се подобрят. Става дума за стратегически отрасъл и на всяка цена не бива да се бавим. Благодаря, господин председател. С тежко сърце ставам свидетел на непрекъснатото затваряне на производствени мощности в металургията в родния миграции фланш. По настоящем някъде 70 души са на работа докато в началото на 80-те години на миналия век 3000 работеха там. Аз а, съм свидетел на, на историята на, на този отрасъл а, и а, мога да споделя а, и тъгата, и а, а, гнева на а, хилядите, а, които се опълчват а, а, срещу безочието, срещу алчността на корпоративните интереси. Но към това трябва да добавим и страстта на Европейския съюз да свръх регулира всичко това изчерпва жизнените сокове на нашата промишленост, това число на стоманодобива крайно време е да действаме не чрез нереалистични обещания, а като тръгнем твърдо по пътя към европейска промишлена политика, която да е достойна, така да се каже, за името си. Имаме стратегически интереси, които следва да отстояваме и металургията, черната металургия определено е част от тези стратегически интереси. Тук не става въпрос за протекционизъм, но не може Европа да прилича на решето, да пропуска през границите си всякакви посегателства срещу своята промишлена база. Необходимо е да се приемат минимални стандарти, за да не се обезкрави една промишленост, която след подобряване на общата економическа конюнктура е, ще се възроди. Е, е, днес допускаме непоправими грешки, би трябвало да направим така, че да гарантираме бъдещето на европейската промишленост. Вие, вие знаете всичко това, господин комисар, но все пак трябва да кажем, че няма време за губене. Благодаря, госпожо Люлинг. Много ми е приятно, че сте седнала точно срещу мен. Аз много любезно се отнесах към вас по отношение на времевия регламент. Имайте го предвид. Следващия оратор е господин Дарден. Благодаря, господин председател. Господин комисар, нека не се колебаем да го кажем. Промишлеността, металургията е промишленост на бъдещето. Това е основен промишлен отрасъл, който трябва да възродим, както автомобилостроенето. Това е структуроопределящ отрасъл за цялата економическа тъкан реализирани са сериозни капиталовложения, нерядко с участието на държавата в научно-изследователската и развойната дейност за, за добавяне на стойност в металургията. Но нека вземем един неблагополучен пример. От няколко години Арселор Митал води разсипническа политика в основния металургичен басейн на Европа обезкравява се, декапитализира се е, европейската металургия, е, прехвърлят се капитали от Европа е, в Азия. Трябва да реагираме. Европейската комисия понякога много енергично отстоява лоялната конкуренция и не би следвало да допуска една такава порочна практика. Благодаря. Ага. Καλώς το βήμα τη συνάδελφο κυρία Μπέρες. Για ένα λεπτό. Госпожа Берес има думата. Благодаря, господин председател. Господин комисар, ето на три дебата е, днес е, на дневен ред е, и вие сте в сърцевината на на тези дискусии, е, понякога заедно с комисаря Андор. Е, Тъкмо е, става дума за промишлената политика и заедостта на европейците. Но един субект тук липсва и това е комисарят Барнета, тъй като в основата на много от действията, които се предприемат по-настоящем е рефинансирането на економиката за възстановяване на промишлената тъкан на Европейския съюз. Аз ви благодаря за това, че сте предприели инициативата за съставянето на работна група която е логичната връзка между суровинния отрасъл от една страна и автомобилостроенето от друга. Наистина подходът трябва да е стратегически, да се основава научно-изследователската дейност. Аз винаги съм се удивлявала на това колко много европейци са е, изумени от е, действията на европейските политици. Европейската промишленост, европейската металургия е толкова стратегически важна, че не можем да допуснем господин Митал да се държи просто като финансов спекулант. Той дестабилизира е, европейската промишленост, е, обезкравява я от финансови и капиталови средства, за да експлуатира природните богатства на други континенти. Спонтанни изказвания. Господин Палони? Да. И Имате думата. Благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем кратък, в телеграфен стил. Два въпроса към комисаря Таяни. Няма да повтарям това, което моите колеги вече казаха. С много от изказванията съм съгласен, с някои обаче не съм. Е, положително стоманодобивът е от стратегическо значение за Европа. Много често обаче ние само се оплакваме, жалваме се, а също времено не вярваме, че светът е, ще се промени. Е, когато е, много колеги говорят тук за господстващо положение на пазара, то това означава всъщност е, политика, която противоречи на е, нашата е, представа за лоялна конкуренция и за опазване на конкуренцията. Преди години, когато е създаден Европейската общност за въглища и стомана, всъщност големият конкурент, така да се каже, е бил Америка, сега Индия, Китай, Бразилия. Много-много конкуренти имаме вече, които ни застрашават съвсем сериозно. Трябва да променим нещата коренно, господин комисар. Говорим за сливания, но защо са ни сливанията? За повече спекулация? Следващият оратор е господин Роси. Благодаря, господин председател. Ще благодаря на госпожа Сартори за това, че тя пое инициативата за тези разисквания. И най-сетне ние можем с истинските е, им имена да наречем проблемите, които засягат е, не само всички нас, не само е, стоманодобива като промишленост, но и много работещи. В стоманодобива се използва изключително много енергия. Естествено, че енергийната политика, цените на енергията, е, квотите във връзка с е, вредните емисии е, пречат на развитието на стоманодобива. През 2011 година е, стоманодобива загуби около 10% от пазарния си дял и прогнозите си, че през следващата година е, нови 12% всъщност ще изчезнат. Така че ние би трябвало да въведем едни мита, които да предпазят нашият стоманодобив. Имам предвид вносните мита за е, внос от чужбина.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 се проведе демонстрация в продължение на е, повече от час. Много от хората излязоха на улицата, защото е, е застрашен стоманодобивът. добиват когато определен сектор в един сравнително малък град е застрашен, това означава, че на практика животът в този град ще замре, защото хората ще останат без работа и ще напуснат района си, ще напуснат родните си места. На практика много силно сме застрашени от конкуренцията от азиатските страни. Стоманодобивът в Европа постепенно губи позиции, постепенно намалява е, а напоследък вече и много бързо забелязваме това набаляване. И ние би трябвало да предприемем активни усилия, за да запазим този стратегически сектор. А сега позволете ми да дам думата на господин Таяни. Благодаря, господин председател. Всички, които взеха думата тази вечер, говориха за конкурентоспособността на Европа и на промишлеността като цяло. Когато най-напред взех думата, за да отговоря а, на зададения ми въпрос, казах, че стоманодобивната промишленост е водеща в Европа. Разбира се, сега сме изправени пред една съвсем различна реално сравнение с е, миналото. И много от многожаемите депутати засегнаха този аспект в хода на дебата. И за това на предишния съвет конкурентно способност, когато говорихме за промишлеността и политиката, засегнахме този аспект от дебата на глобално ниво разгледахме как се, пром... се променят е, процесите и реалностите през 50-те години. И имаше ясна позиция на комисията. Аз лично също съм на получил писмо от е, Люксембург, Франция, Италия, Германия, едни високо развити индустриални държави, които призовават да се започне дебат по държа... за... относно държавни помощи. И комисар Алмуния, който отговаря за тази политика, планира да предложи реформа. Така че, както виждате и в комисията, ние водим дебат по тази тема. Трябва да спазваме и графика в хода на дебатите защото много добре знаем, че конкурентоспособността е изключително важна за растежа и ние не можем да накърним вътрешния пазар. Но както и а, всички вие казахте, наистина това е тема, по която трябва да продължаваме да размишляваме трябва да водим дискусии през следващите месеци, ако искаме нашата промишленост да остане конкурентно способна. А госпожо Берес, по отношение на вътрешния пазар, разбира се, комисарят Бърние е един от най- преданите привърженици на европейската промишленост и политиките в тази област. Аз го подкрепям във всички инициативи, включително а, имам неговата подкрепа и в стоманодобивната промишленост. Има а, политика за инвестиция на европейско ниво, но подчертавам отново целта 20% намаляване на въглеродния диоксид, е, е, добив на енергия от е, възобновяеми източници и с всичко това обединено с способността и ръста на економиката. Това е нещо много важно и трябва да го разглеждаме съвместно. Също така, засегнахте темата за търговията с емисии. Е, и положителния отговор, който бе даден от комисията е, до 85% за държавните помощи, които ще бъдат включени, които ще бъдат насочени тук и към е, структуроопределящите промишленост, включително стомано-добивната. Мнението на парламента ще бъде винаги отрешаващо значение, защото без парламента, без усилията на съвета и комисията не можем да предприемем нищо. Не споделям тревогите, които изразихте, но ви уверявам, че ще бъде направено необходимото, а именно да се обедини екологичната политика с промишлената. Разбира се, ние ще осигурим нови възможности за научно-изследователска и развойна дейност, за по-висока ефективност на стоманодоби в Европа. Ние вече сме предложили ново държавно-частно партньорство под наслов Спайер. quanto riguarda l'accesso alle materie prime che е, Както и що се отнася до достъпа до суровини и материали, тема, която аз повдигнах, а тя бе спомената от господин Мелцер, а и от госпожа Берес. Редко земните е, вещества не са единствения проблем – има други стратегически аспекти от значение за стоманодобива. Знаете, е, имаме отношения с страни извън Европа за вторичната преработка и добива на суровини и материали. Това е една солидна инициатива, която ще бъде финансирана по финансовата перспектива и в тази връзка Европейският парламент ще трябва да изиграе много голяма роля. Що се отнася до Терни, мисля, че комисарият Алмуня действа при пълно зачитане на действащата уредба. опазването на, на поне една част от промишлени обект Терни е нещо много положително. Но пък много по-опасно за обекта би било е, раздробяването му на части и продажбата му по този начин. Що се отнася до производство на тръби, Вярно е, че то е обособено от останалата част от е, обекта, но това производство е и териториално обособено. Доколкото знам, обаче, сегашният собственик е готов да продаде е, завода за тръбни елементи, така че проблемът, повдигнат от заместник председателя Анджелили, може да бъде решен. Така че е, този важен промишлен обект да се запази, а то е значение не само за Италия, а и за цяла Европа. Аз подчертавам е, необходимостта от обща промишлено-синдикална политика. Ще продължим разговора по този въпрос това число на заседанието на съвета на 10 декември. Надяваме се съветът да отдаде по-голямо значение на промишлената политика. И аз съм благодарен на е, Кипърското председателство за подкрепата. На заседанието на 9 аз се надявам да е, събера министрите на промишлеността, за да разговаряме за кризата в автомобилостроенето, тясно свързана с кризата в стоманодобива. И така, комисията е решена да защитава определени е, промишлени отрасли, да повишава тяхната конкурентно способност, е, да създава финансови инструменти, е, за да съдейства за економическото оживление. Така че аз съм убеден, господин председател, че Жертвата, която искаме от нашите граждани, е неминуема. Но ако тези жертви не бъдат съпътствани от солидна политика на растеж и развитие на промишлеността, то те биха били само, не само безполезни, а биха могли да се окажат и вредни. Така че аз убедено ще работя и по двете линии навсякъде в Европа следва да опазим европейския промишлен потенциал. Благодаря ви, господин заместник председател на комисията. Госпожи и господа, с това приключва дебата по тази точка от дневния ред. Ще се гласува на следващото пленарно заседание през декември. Следващата точка от дневния ред тази вечер е е, са изявления на съвета и на комисията относно предстоящата световна конференция